So, И така, уважаеми колеги, е, малко закъсняваме с поредната точка, 23-та от дневния ред. Казвам добре дошли на нашите колеги от Генерална дирекция вътрешни работи Майкъл Шотър и неговия колега. Добре дошли сред нас. Мисля, за първи път е, сте с нас. Е, Казвам ви сърдечно добре дошъл, както и на останалите ви колеги от Генерална дирекция вътрешни работи. Е, е, извинявам се от името на председател. А, вие и двамата сте разбирам от е, председателството мисля, че че а, днес не ми е съвсем ден, извинявам се, ще започна от начало. Така или иначе, сърдечно сте добре дошли. Жалко е, че не успяхме да се видим преди началото на заседанието, но така или иначе, казвам на да всички ви добре дошли и ще радвам, че можем да, обстоим, да обслужим въпроса за пакет от реформи Както знаете, миналата седмица се проведе съвет по ПВР е, и въпроса бе обсъждан на всички нива, включително в председателството. Наши членовете на нашата комисия проявяват голям интерес. Извинявам се за малобройното присъствие, защото колегите са наистина много заети, но независимо от това се радваме. Всички ние сме много заинтересовани от регламента Дъблин и неговата реформа, както и регламента за предоставяне на обежде. Така че въпросът е какво ще направим за временните мерки, така да се каже, срещу възможността за истинска структурна реформа. И разбира се, в момента се води дебат за това дали да разделим пакета или да проведем реформата по Дъблина и с ясното съзнание, че процедурите за предоставяне на обежище са тясно свързани е, с Дъблин, макар че има известна гъвковост в сравнение с други досиета. И Други въпроси, законна миграция и така нататък са постоянно на нашия дневен ред. В съобщението от декември за управление на миграцията във всичките аспекти се поставят въпроси, които ние широко обсъждаме. Знае, че дискусията с комисията, с председателството е в ход. Е, в е, парламента сме доста напред в работата. Имаме няколко докладчика от нашата комисия по тези досията и пределно ясно заявяваме позицията си. Искаме нещата да се разгледат в пакет така че ние сме за постоянно решение, а не временни мерки. Но сега имаме подходяща възможност да обсъдим е, въпроса за нас, е, е нещата с сериозен, с сериозен е, въпрос, въпроса за предоставяне на убежище и миграция, предпоставя наистина сериозни политически въпроси, особено сега с нагряване на политическия климат. Климат нещата са абсолютно належащи. Има различни мнения от страна на комисията, но нашите докладчици са абсолютно категорични в пакет. За това Искаме да чуем от вас как работят, така да се каже, временните мерки и е, какво може да се направи за постоянно уреждане на въпроса. Сега ще дам думата първо на Майкъл, който е от Генерална дирекция вътрешна работа, Майкъл Шотър, и след това ще дам думата на представителя на пред представителя на председателството. Но нека първо да чуем Майкъл Шотър от Генерална дирекция Миграция и закрила. Господин Шотър, благодаря господин председател, благодаря ви за поканата да обсъдим този този въпрос, който е много важен и несъмнено от повишен интерес за евродепутатите. Както вие споменате, споменахте, има проведено бе неодавна заседание в Букурещ, неофициалния съвет. Вие лично присъствахте на заседанието и въпроса за временните разпоредби беше засегнат и там. Това е тема, която почива, бих казал, на опита от летните месеци и председателя на Европейската комисия Юнкер в своето обращение за състоянието на Съюза постави този въпрос и заяви, че не може всеки път да се боричкаме за време адхок решение с пристигането на всеки кораб. Но с оглед и наказаното от вас току-що, той спомена също, че се нуждаем от дългосрочно решение, трайна солидарност. Това наистина е крайната цел – хайде да не казвам абсолютната цел, ясната цел е, ще я нарека, но едновременно с това трябва да се справим с настоящето. Трябва да намерим начин да го сторим и в този смисъл докато продължаваме дискусията как да продължим с регламента Дъблин, Дъблин започнахме и разработ... развихме тази дискусия с, с о, относно необходимостта от временни, е, временно решение. Спомняте си е, доклада на Комисията за миграцията от декември миналата година. Там ясно се заявява, че целта тук не е да се замести работата по регламента Дъблен и други компоненти на реформата на, Европейската система за обежище, нито да се забави работата по тези правни актове. Това трябва да е по-скоро мост, е, с който да преодолеем временните, временно затрудненията. Работата по временните разпоредби трябва да включва е, възможно най-голям брой държави членки. Всички трябва да бъдат приканени да участват. Това бе ясно заявено. Какво представлява това временно решение? В момента Европейския съюз Европейс, е, предлага на желаещите държави членки солидарна помощ. Искаме това да стане така че да се постигне ефективна превенция на вторични движения. Това, което научаваме от събитията в Средиземно, Централното Средиземноморие, това е постижимо. Пости... Ако вместо некоординирано зададем обща доброволна рамка, където солидарността и подпомагането са по-добре организирани и координирани. Вместо решение адхок, организирана форма на координация. Това е нашето предложение. И в това отношение е, Sea-Watch 3 на, последна, и събитията, свързани с него, ясно показаха, че има е, положителен пример. Имаме първи пример за по-общоевропейски координиран подход. Приемането, регистрацията и релокацията на пристигащите. Работата все още е в ход. По-голямата част от 42 е, лица е, е, приети от Сигал 3 вече под една или друга форма са организирани за по-нататъчно придвижване. Как, по какъв начин става това? Когато една държава членка е под натиск да предприеме незабавни мерки за акустиране на кораб. Държавата членка може да поиска помощ, което включва релокация в други държави членки и също помощ от комисията и компетентните агенции. В отговор на тази молба, това запитване, пресни примери имаме в това отношение, държавите членки могат да посочат конкретната помощ, която могат да окажат с евентуални мерки за солидарност и подходящо планиране. Тези мерки за солидарност могат да бъдат координирани и да започнат в, от държавата членка, която е под, географски под натиск и търси помощ. Това е свързано с типовете мерки – които държавите членки на акустиране приемат на територията си пристигащите. За постигане на този баланс трябва да имаме подходяща координационна структура в отговор на запитванията на държавите членки. И тук натрупания опит от последните месеци, особено от миналото лято, може много да ни помогне. Ние заедно с агенциите разработваме типови форми на планиране и организация на помощта. Разбираме, че е много полезно да имаме добра координация. Не тук, но и на място. И последния пример с Sea-Watch – е, беше много подходящ е, за случая. Представител на комисията на място, заедно с държавите членки, които доброволно е, предлагат помощ. Това бе полезен опит. И накрая също така е ясно, че финансовата помощ на Европейския съюз трябва да подпомогне целия процес. Така че трябва и ще има финансова помощ от Европейския съюз за страните приемащи пренасочвани граждани както и за страната под натиск, като да речем от фонда АМИФ. Е, разбираме, че румънското председателство се е заело сериозно с въпроса и на неофициалния съвет и в Корепер. Комисията винаги е готова да подпомогне до развиването на тази идея, като не забравяме, че ние разчитаме много на Европейския парламент. Затова е много полезно да поговорим днес. Благодаря ви и искам да ви уверя, че временните разпоредби няма да послужат като заместителя, заместител на ясна законодателна рамка, но това е по-скоро плода на е, наученото от миналата година. Председателят, благодаря господин Шотър. Преди да пристъпим към дискусия и въпроси, нека чуем от румънското председателство е, за вашия подход вие подхождате по различен начин от предходното австрийско председателство. За това ще бъде интересно да е, чуем какво мислите вие по въпроса. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията Либе, позволете от, нашето от начало да кажа, че основният ръководен принцип е да бъдем честен последник. Ние сме убедени, че решенията адход ход е, съвременни реакции на конкретна ситуация. Броят непрекъснато намалява, но все още мигранти пристигат в Европа и понякога това е резултат на опасно пътуване, през Средиземноморско, Средиземно море, заплашващо живота на хората. Тези потоци са заплаха за Съюза и ние смятаме, че в името на нашите граждани трябва да направим нещо по въпроса. Очевидно, Съюза се нуждае от обща реакция, трябва да бъдем по-добре подготвени, за да реагираме на тези ситуации. Структурирано подобрявайки капацитета си на, за солидарен отговор. Ако бъдем е, в ролята на честен посред, посредник, е, ние пред, като председателство реагирахме на призива на комисията и на пред, а, заседанието на Корепер взехме отношение по ситуацията, положението в Малта, където 249 мигранти слязоха на суша. 8 държави членки а, е, се съгласиха да поемат е, хора, включително ние в Румъния приехме петима. Е, всичко това демонстрира солидарност и отговорност. когато Sea-Watch 3, втората, втория кораб, акостира в Италия Имахме, имаше 6 държави членки, които поеха с седмина кандидати. Румъния отново пое семейства, 5-6 души измежду тези а, хора. Всичко това доказва, че редица държави членки, включително Румани, Румъния, осъзнава и необходимостта от солидарност, и необходимостта от потемър, поемане на отговорност при затруднено положение на друга държава членка. <clears throat> Едновременно с това, в опит да заместим решенията адход с по-координиран и структуриран отговор се съобразяваме с призива на комисията за разработване на временни мерки за истинска солидарност и отговорност. Това няма да повлияе на дебата около регламента Дъблин. Проведени са различни дискусии. Бе обсъден, въпросът бе обсъден неофициално на Корепер и на 7 февруари на неофициалния съвет на ПВР в Будапешт в присъствие на вашия председател на комисията. Ние смятаме да продължим тези дебати заедно с комисията и държавите членки до постигане на положителен резултат. Това ще докаже готовността на Европейския съюз за по-добра реакция на спасителни операции за хора в Средиземноморието през идните седмици смятаме да продължим диско обсъждането в Корепер на ниво по дипломатически представители с намерението да разгледаме различни въпроси от момента на регистрация на кандидатите за обежище след спасяването им до евентуално на уст, заселване в доброволно включили се държави членки. И което е много важно, за връщане в страните на происход ако бъде доказано, че установено, че мигрантите не се нуждаят от международна закрила. Всички тези въпроси ще бъдат разгледани в търсене на оперативни решения с цел Съюза да има общ отговор е, съпътстван от подходящи процедури за предоставяне на обежище и връщане. След това дискусията ще бъде издигната на стратегическо ниво. В Букурещ предстои на 13-14 март неофициално заседание на СКИФА, където представителите, представители от държави членки ще продължат да обсъждат на оперативно ниво въпроса в търсене на е, общо приемливо решение. В зависимост от резултата на тази среща, председателството ще търси възможност и ще продължи дискусиите на подходящо ниво. Искам да подчертая, че председателството прекрасно съзнава значимостта на този дебат и това досие и сме решени да работим за намиране на решение с всички заинтересовани страни. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря господин Пармако за да Мога ли аз да попитам? Го споменахте, че няколко държави членки е, са се включили в мерките на солидарност. Ще ни кажете ли кои са те? Отговори. Нямам точните е, имена, може би представителите на комисията. Е, е, освен Малт, говорим за акустиралите в Малта и Италия кораб. Е, в Италия беше последната спасителна операция на Sea-Watch. Франция, Гер... Германия, Литва, Люксембург, Малта и Румъния. Португалия. Продължаваме. Нека да продължим дискусията, колеги. Хуан Фернандо, нека започнем от тебе. Искам да се обърна да отправя конкретен въпрос към представителя на съвета. Вие сте поредното председателство, не е лично. Съветът през цялото време на, на, на нашия мандат беше липсващото звено, когато търсехме решение за споделена отговорност и солидарност. И за миграцията, и за търсещите обежище, и по двата въпроса. И ясния мандат по член 80 от Договор за Европейския съюз не, пре, не препятства солидарността и не я ограничава до временни решения. Мандатът е доста по-широк като обхват. Той включва целият процес на вземане на решения и на миграция, и на политическо ниво, и на политиката в областта на убежището европейско законодателство в областта на обежището и миграцията и солидарността във всичко това. През всички тези година някакси солидарността я няма. Първо беше Италия и Гърция, сега Испания и е, сякаш гледаме тенис матч, е, тенис на маса, топката прескача ту в едната, ту в другата посока, но дискусията все още е в ход. Каква е оценката на солидарността в по-широк смисъл, а като временните разпоредби е, имат задължителен характер за пълно съответствие на мандата и европейската политика и европейското законодателство по тези въпроси. Председателят, благодаря за въпроса. Има ли други желаещи да вземат, да, да поставят въпроси? Аз искам да кажа нещо по повод изказването на Майкъл. Знаем, че въпросът е макро въпрос, пакета за убежището и все пак мисля, че един, едно от осложняващите обстоятелство е, че тук говорим за временни мерки. Е, от съвета все чуваме, особено от големите държави членки – че или има блокировка, или има големи дискусии между големите държави Германия, Франция по повод Дъблин какво ще стане. Тук не говорим просто политически за блокаж че го чува се за раздробяване на пакета, говори се за временни мерки, но никой не знае, що за мерки са това. Съвета каза, че бройките намаляват рязко, но в така моментална, моментната снимка на момент на ситуацията, която вие ни показахте, се вижда, че Европейския съюз дори пред малък брой хора е изправен пред сериозни големи проблеми. Миграцията е тема, по която, която ни кара да се запитаме как комисията вижда тези временни мерки. Как а, вие а, виждате това като м? не мога да го нарека устойчивост. Не смятате ли, че това ще навреди политически на Европейския съюз? Знам, че въпросът ми звучи подвеждащо, но е, като говорим за акустирането и за други въпроси, по които в момента не говорим, е, мисля обаче, че са въпроси, по които трябва да има планове, идеи, чухме за работата на съвета, как, къде е комисията в цялата тази картина? Работи ли се е, по въпроса и е, за е, процедурите по убежище, миграция, Дъблин 2 и така нататък? Е, е, пак чуваме пакета ще бъде разделен, но какво всъщност означава това? Чуват се приказки, че ще има е, преформулиране на пакета. Вярно ли е? Въпросът много ни притеснява, защото едно е пакета да остане в цялост. Независимо дали ще говорим за ресетълмент, за бюрото за убежище и така нататък. Тези неща са компоненти, но ако основата на пакета бъде преформулирана, за нас е много, много важен въпрос за връщането и така нататък. Пак ще кажа, знам, че въпросът е подвеждаш, <clears throat> но искаме да знаем какво ще, е, какво мисли комисията по въпроса, но в светлината на предстоящите избори всички мислят, говорят, е, пит, ще ни питат за това, така че нека да чуем вашия отговор. Uh, Благодаря ви. Разбирам защо парламента задава такива въпроси. Те са от съществено значение. Бих искал да ви уверя, че комисията наистина смята, че трябва да се предвидят стабилни дългосрочни решения, които стъпват на наученото от последните години. Натрупахме опит е, в хода на кризата. Работата по така наречените временни решения е с практически характер, както вече казах, и тя представлява ответна реакция за това, което и вие споменахте – ответна реакция на това да не се намират индивидуални решения за отделни кораби, които трябва да акостират. Това създава изключително отрицателно усещане у нези, които следят какво се случва. Очевидно, че трябва да намерим решение. Очевидно, че комисията активизира усилията си за намиране на такива решения. Няма альтернатива. Опита от лятото показа, че всеки път е, взиманите решения са едва ли непроизволни, и всеки един отделен инцидент е, беше свързан с полагане на много усилия е, за относително малък брой или положени за сметка на за благото на относително малък брой хора. Това не е устойчиво, не може да замести по някакъв начин по-дългосрочните и по-стабилни решения. Каквото и да се случи от тук нататък, не трябва да се подкопава законодателната дейност, защото само чрез законодателство можем да създадем стабилна рамка Надявам се, че по този начин успявам да ви убедя, че комисията е готова да продължи своята работа. Знаем докъде сме стигнали, знаем и какъв е графика на парламента. Работата не може да спре просто така. Временните решения не, не заместват цялостното решение. Те са нещо като едно наистина временно решение и нещо като мост към месеците, които предстоят. Господин Франц. За мен е важен въпросът как комисията ще направи така, че временните мерки действително са преход към реформите от Дъблин. И как точно ще работят тези временни мерки? Um, well, I think... Отговора, който мога да дам е, че става дума за работа, която тече постоянно. Когато взех думата в началото, говорих за натрупания опит. Усилията са постоянни. В контекста на Sea Watch 3 случил се отдавна. Ние участвахме на място в Италия. Поканихме естествено италианските власти да сътрудничат. Работихме освен това на място и с агенциите, европейските агенции, които предоставиха помощ. Работихме и с държавите членки, които бяха обещали да помогнат. Идеята беше да оптимизираме усилията си на място. Това е опит, който можем да използваме от тук нататък. Какво би било положителното тук? Нещо, което може да се използва като средство за успокоение. Е, в миналото също е имало поети обещания, но тези обещания не винаги или едва след време са се превъплащавали в прехвърляне. Целта на участието на комисията на място беше да се ускори процеса, което е от интерес за всички заинтересовани страни. Надявам се, че така отговарям на вашите въпроси. Благодаря, господин Франц, председателя. Обръщам се към представителя на председателството. Беше поразително да чуем онова, което казват държавите членки в съвета. Постоянно се говори за солидарността, постоянно се говори за временните мерки, кой ще приема хората. Споменаха се Sea-Watch. Споменаваха се НПО, споменаваше се криминализирането на някои от тях, ако не криминализирането, поставане под натиск. Отново казвам, става дума не за чак толкова много хора, които пристигат и репутацията на Европейския съюз може сериозно да пострада поред действията на безкруполни политици. С оглед на всичко това, Оставате ли с впечатлението, че някои държави членки имат по-положително отношение, по-готови са да демонстрират солидарност? Какво се случва в съвета? Защото колегите тук чуват някои неща, но наистина не виждат, не чуват какво се случва на заседанията на съвета. Аз е, се очудих е, от позицията на някои държави. Вие споменахте 8. Кажете ни малко повече за това какви са вижданията. Ще отговоря на румънски, ако ми позволите. Румънското председателство доказа от самото начало, че е готово да подкрепи комисията. Ние работехме заедно с комисията, постоянно бяхме във връзка с комисията и с агенциите, за да решим проблема с акустирането на кораби в Малта и в Италия. Освен това, ние поехме и лидерската роля. Предложихме да приемем на своя територия някои от пристигащите и призовахме останалите държави членки да направят същото. Ние разбрахме много ясно какво иска да ни прикани комисията да направим през декември относно тези временни решения. Повдигнахме разговорите на Корепер, на съвета по ПВР. Искам да кажа, че първите реакции са положителни. Държавите членки разбират, че трябва да има такива споразумения и мерки с временен характер, за да се намери решение по отношение на корабите, които искат да акостират в Европа. Защото тези случаи с такива кораби са на първо място хуманитарни по своя характер. Така че има проявяване на разбиране за проблема. Искаме да проявим желание за намиране на, на консенсус, искаме да се опитаме да разберем проблема. Що се отнася до солидарността, която беше спомената от уважаемия депутат, солидарността според мен винаги е съществувала, дори и в пика на кризата между 2015 и 2016. Може би солидарността не беше на ниво, на което би се искало на много хора, но все пак имахме общи решения. Имаше решения относно презаселването. Държавите членки ги подкрепиха. Румъния по това време гласува против преместванията в рамките на Европа, но Румъния беше първата държава, която прие бежанци от Гърция в крайна сметка и ние бяхме първата държава, която изпрати хора в горещите точки в Гърция, за да помогнем. В същото време ние вярваме, че предстои още много работа, за да се стигне до солидарност на ниво Европейския съюз, ние смятаме, че проблема би трябвало да се реши, точно както справо подчерта и Майкъл. Вие самите е, сте изправени лице в лице с този пакетен подход. Същото въжи и за държавите в е, съвета. Румънското председателство започна преговори по различните досиета от 1 януари, откакто встъпи в длъжност. Направихме предложения в областта на обежището, опитахме се да намерим решение на най-високо ниво, някои досиета отидоха даже на ниво Корепер. Успяхме да постигнем напредък по всяко едно от досиетата но осъзнаваме, че в крайна сметка те трябва да бъдат прияти като пакет. Вероятно, вие знаете какви усилия полагаме. Ние смятаме, че е необходимо да се постигне напредък по всяко едно досие. И естествено не забравяме, че в крайна сметка всичко ще бъде разглеждано в рамките на пакета. Много работа предстои относно процедурата за предоставяне на обежище. Нещата вървят сравнително гладко. Продължаваме да, да говорим по чувствителни теми, като е, крайната дестинация. Ние в румънското председателство е, се опитваме да обмислим нещата. Защото е важно да се види в коя посока ще се поеме. Знаете, че Европейския съвет ни даде насоки преди известно време е, и целта е да се установи равновесието между отговорността е, и устойчивостта. Не е лесно. Такава е политическата действителност. Нека да не забравяме, че законодателството, което се опитваме да изковем в момента, не е насочено към настоящия момент, то е насочено към бъдещето и трябва да е издържано спрямо бъдещето и да отговаря на очакванията на нашите граждани. Надявам се, че успях да отговоря на въпросите. Благодаря. За съжаление, трябва да прекратим дебата. Искам да кажа, че по време на българското председателство станахме свидетели на напредък. По време на австрийското председателство направихме крачки назад. Когато се появиха тези временни мерки, най-накрая се появи някакъв малко по-положителен подход от румънска страна. Всички искаме този положителен подход да продължи да се прилага има обаче толкова много проблемни въпроси. Няма как да се процени важността на пакета за обежище, на временните мерки. Много от нашите колеги цял ден вече говорят по всички тези теми. Благодаря на Майкъл Шотер. Благодаря и на господин Белачио и на неговия екип, господин Шотър от DG е, Home. Господин Белачи е от е, румънското председателство. Благодаря за това, че дойдохте при нас. Ценим високо. Комисаря би ли искал да се присъедини към нас тук? Уважаеми колеги, благодаря ви за това, че присъствате. Мина 5 часа. Имаме една много подходяща точка за края на двудневното ни заседание. Като един стимул искам да спомена, че сме предвидели малък прием след края на заседанието. Аз самия не пия алкохол, ама днес може и да пина малко. Ще ми е от полза. Това, може би, няма да е последната ни среща, нали така? Освен ако не знаете нещо, което аз не знам, казва комисар. Радваме се, че сте тук, господин комисар. Това е петия диалог по темата сигурност в нашата комисия. Това е последната ни среща по тази тема преди изборите. Ще говорим за оценка на актуалното състояние на така наречения съюз на сигурността. Затова за мен е удоволствие да приветствам тук сър Джулиан Кинг. Той ще ни каже какво се случва с изграждането на този съюз на сигурността и след срещата ще имаме и малък прием. Може ли да кажа публично, че имаме е, прием? Хората не проявяват голям ентусиазъм. Ливия, ти проявяваш ли ентусиазъм? Нека да ускорим нещата, казва комисаря, за да стигнем по-бързо до приема. Много тежък ден, казва председателя. Вече казах, че е тежък ден. Ако не сте го чули, вие не сте така ли да повторя. И така, радваме се, че комисаря е тук. Много неща се случиха. Искаме да чуем какво смятате по някои от най-важните въпроси, по досиетата. Имаш думата, Джулиан. Благодаря. Благодаря за поканата. Един от хората, които отговарят за комуникацията в рамките на комисията, е написал нещо от рода на последен, пети и последен диалог с комисаря по сигурността. Нека да кажем, че това е последния, който е насрочен. Благодаря за поканата днес след обед. Благодаря за това, че имам възможност да кажа докъде сме стигнали с работата по Съюза на сигурността, защото, както и ти самия подчерта, нямаме кой знае колко време за правене на предложения за действия по конкретни предложения до края на мандата. Затова ще ви кажа за това какво сме направили, какво предстои да направим и ще говоря и за бъдещите предизвикателства, защото трябва да започнем да мислим за това какво да направим, за да изградим наистина ефикасен истински съюз на сигурността. Какво постигнахме? Какво трябва да се направи в краткосрочен план и на последно място какво трябва да е акцент за нас в бъдеще? Искам да ви благодаря освен това, защото с ваша помощ заедно успяхме да постигнем страшно много включително неодавна. Успяхме да затворим пространствата, в които оперират терористите. Успяхме след много усилия да приключим работата по предложенията за оперативна съвместимост. Гласувахте днес по тях. Мисля, че те са много важни. Нашите информационни системи по този начин ще работят по-добре, по един целенасочен начин, като напълно се отчитат основните права на хората. Новата рамка ще даде възможност на съществуващите системи и на бъдещите системи, като системата за влизане и излизане, ECRIS, ETIAS и така нататък, е, ще даде възможност всички тези системи да си взаимодействат е, по един ефикасен начин, за да се гарантира, че съществената информация, с която вече разполагаме, няма да бъде незабелязана. И тя ще е отполза за онези на фронтовата линия. Полицейските органи, граничарите, те имат нужда от тази информация, за да имаме пък ние своята безопасност. Благодаря на всички съответно, които работиха по тази толкова важна тема. Искам да благодаря на съдокладчиците, господин Ленарс, господин Мело. Отлична работа. Беше много приятно да се работи с вас. Е, съгласихме се, освен това, да укрепим европейските правила относно прекурсорите за взривни вещества. Днес гласувахте и по това досие. Знаете, че има вещества, които се използват от терористите, за да се създават експлозиви, които убиват хора по нашите улици. Искам да благодаря на господин Мами Кинс за усилията стигнахме до споразумение относно трансграничния достъп до информация за целите на правоприлагането. Това е много важно. По този начин удряме по джоба терористите. За тях ще е по-трудно да организират нападения. Искам да благодаря на докладчик господин Радев. Дебата не беше лек. Искам да приветствам и временното споразумение за новите е, механизми за сигурност, е, които ще бъдат вградени в личните карти и в документите като цяло. Не може европейски документи да се използват, за да се влиза на територията на Европа и да се вършат страшни неща. По този начин гражданите хем ще имат по-голяма сигурност, е, хем ще знаят, че ползват едни наистина надежни документи и освен това тези документи няма как да бъдат подправени и ще им дават всички права, от които имат право да се ползват. Благодаря на госпожин Депре. В минало миналото, в недалечното минало се договорихме по различни директиви за борбата с тероризма, във връзка с придобиването и контрола на оръжия. Стигнахме до споразумение относно петата директива срещу изпирането на пари. Работехме заедно, за да гарантираме, че директивата, позната като ПНР за личните данни на пътниците, наистина ще бъде ефективно приложена от държавите членки. Има и други примери. Благодаря на всички, които работеха по тези досиета. Когато говорим за борбата срещу киберпрестъпността и различните заплахи, които възникват поради мерки предприятия в киберпространството, ние стигнахме до споразумения по така наречения акт за киберсигурността. Сега създаваме една истинска агенция за киберсигурност. Ще имаме цялостна система на сертифициране, Целта е да се гарантира сигурността на различните устройства в интернет като цяло. Ще координираме ответната реакция относно киберинцидентите. Имаме споразумение относно начина за борба с а, а, а, измамите. А, искам да спомена директивата за мрежовата информационната сигурност, която също е много важна за киберсигурността. По предното досие забравих да благодаря на госпожа Кауфман. Говорим много и за борбата с дезинформацията, караме интернет платформите да се справят с фалшивите акаунти, използването на ботове, фалшивите алгоритми и така нататък. Всичко това е много важно. Ще се върна на този въпрос с оглед на европейските избори. Естествено, Предстои още много работа, включително в идните няколко седмици. Проект на регламент във връзка с терористичното съдържание с незаконен характер онлайн е един важен приоритет. Вече съм казвал, че това съдържание създава много проблеми. Всъщност през последните 2-3 години всяко едно терористично нападение, извършено в Европа, е имало онлайн елемент. Независимо дали става дума за подстрекателство, предоставяне на инструкции или пък възхваляване на извършеното нападение. Твърде много подобни неща се наблюдават в интернет и това отрява сърцето сърцата и умовете на младите хора, най-вече, които са особено уязвими. Работим с парламента за платформи в това отношение на доброволно слово. Предстои много работа и се надявам, че ще можем да стигнем до споразумение относно проекта на регламент, за да можем да имаме наистина ясни правила и механизми за действие срещу тази, е, това разпространяване на омраза онлайн. Продължаваме да работим и по други досията. Имаме нужда от е, допълнителни усилия за визовата информационна система. Ще правим проверки за кандидатите за визи по по-подробен е, начин, що се отнася до кибер областта още веднъж. Искам да кажа, че стигнахме до споразумение относно създаването на център и мрежа за координация на националните кибер центрове. Също така трябва да продължим работата си за борбата с дезинформацията, особено в навечерието на парламентарните избори за Европейски парламент през май. Трябва да работим заедно по това. Има много заинтересовани страни, политически партии, кандидати, държави членки, европейски институции и интернет платформите. Всички те трябва да работят заедно, за да постигнем напредък. Особено платформите трябва да постигнат напредък и да бъдат по-бързи в прилагането си на практическия кодекс за отстраняване на дезинформацията в публичното пространство. Проведохме един workshop по-рано този следобят в сградата на Европейския парламент проведохме друга среща в Европейския парламент. Във вторник Тиклот помогна в организацията и успяхме да постигнем напредък по тази тема. Не можем да си позволим да спрем преди европейските избори. Трябва да мислим и за бъдещите нужди от киберсигурност и след европейските избори, новият парламент и новата комисия трябва да бъдат сигурни. Така че трябва да продължим преговорите по аспект киберсигурност, включен в новата многодишна финансова рамка. Този въпрос привлече доста внимание през последните години, а именно как да защитим критичната си цифрова инфраструктура. Защото това засяга сигурността на работата на правителствата, на бизнеса, на научно-изследователския сектор, засяга творческата индустрия, както и демократичните институции и защитата на личните ни данни това всъщност е подплатата на нашето общуване в съвременното време. Това засяга интернет на нещата, изкуствения интелект. Трябва да обсъждаме всички тези теми и да решим как искаме да продължим навсякъде в Европа, за да приложим всичките наши водещи промислености, трябва да разширим работата си по новите спектри и да не позволяваме да доминира един доставчик на пазара. Трябва да инвестираме колективно в изкуствен интелект, в криптография, в компютърни технологии, които са високо продуктивни. Трябва, разбира се, да стигаме ефективно до решения но също така трябва да поставяме и приоритети относно най-важното в цифровата инфросистема система. Трябва да следим веригата на доставки и трябва да установим кои са най-рисковите зони в цялата инфраструктура и да защитим специално так, тях. През следващите години технологиите ще навлизат все повече в живота на нашето общество. Аз ще следя всичко от това развитие от дистанция, но докато съм тук, оставам готов да обсъждам с вас различни досиета, да водя различни а, разисквания. Изцяло се доверявам на това, че тази комисия може да придвижи работата напред по един всеобхватен и балансиран начин. А, такова беше сътрудничеството ни а, до сега всеобхватно и балансирано, отчитащо всички гледни точки. Ако работят заедно, институциите ще постигнат напредък, въпреки че остава още много работа до доизграждането на Истински съюз на сигурността. Много благодаря. Има дълъг списък от желаящи да се изкажат. На последното заседание на съвета ПВР се обсъждаше предимно въпроса за данните на пътниците. Благодаря обаче, че отчитате и дейността на парламента. Можете да разкажете малко повече на този предстоящ съвет. 2019 година е, а все още говорим за прилагането на регламента за данните на пътниците. всеки аспект, всяко досие изисква много задълбочена дискусия, която често пъти включва и основните права следим също така и хода на а, триалозите. Не искам сега да създавам а, а, усещането, че а, приключва една епоха. Всъщност а, всички ние а, приключваме мандата и приключваме този етап от а, работата си. Ще кажа също така, че имаше много досиета, които бяха приключени в последно време, наскоро, така че действително беше вдъхновяващо добре, може би да вдъхновяващо а, а, драматично. Не знам защо така ме гледате. Знаете, че ние самите гласувахме много тези досиета тази сутрин. Госпожа Стивенс и господин Франц искат сега да се изкажат. Заповядайте, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря ви още веднъж, господин Кинг, за вашето посещение. Благодаря и за вашата отлична работа до сега. Аз бях докладчик в комисията ДЕВЕ и установявам, че докладът на Сметната палата от 2018 година за дерадикализацията разкри, че комисията няма цялостен поглед върху всички мерки и проблеми при финансирането. Така че а, няма пряка връзка между а, похарчените средства и постигнатия резултат. Не знам дали а, може да се каже какви средства са били предвидени за вътрешна сигурност, какви за дерадикализация и от кои фондове идват те. Във всеки случай трябва да има повече видимост и повече целенасоченост при използването на тези средства. И ако една община поема отговорност за дерадикализацията, от кои фондове и каква конкретна помощ би получила от Европейския съюз? Благодаря. Ливия Рока. Благодаря. На първо място благодарим за вашата работа. Имате много постижения в областта на сигурността. Благодаря за вашето изложение. Говорите за киберсигурност и за фалшивите новини, две важни теми. Надявам се, както вие казахте, комисията Либе да играе важна роля в разглеждането на всяко едно от тези досиета от вашето портфолио. Искам да ви припомня един проблем, който беше днес днес в пресата за унгарска кампания. Комисията би ли нарекла унгарската кампания фалшиви новини? Бих се интересувала какво е вашето мнение по този въпрос. Това е гореща тема, но аз не смятам, че трябва да се връщаме на онова, което а, вие дадохте като информация в а, връзка с а, сигурността и безопасността на гражданите на Европейския съюз. Господин Франц. скъпи Джулиан Кинг, и от е, името на политическата група на Зелените искаме да благодарим за вашето участие в редовния диалог и сътрудничеството с Европейския парламент. Трябва обаче да се питаме отново и отново какви мерки предприемаме ние и каква сигурност постигаме и на каква цена и дали тази енергия и ресурси нямаше да бъдат по-подходящи, ако се вложиха на друго място. Тази сутрин в нашата комисия се прие пакета за оперативната съвместимост. Той е свързан с много мерки от последните години, които имаха едно общо нещо. Събират се много данни за почтени граждани, това струва много пари. От една страна това е противоконституционно. А, така се произнесе вече два пъти Съда на Европейския съюз а, за а, събирането а, и съхраняването на данни. А, и освен това липсват средства на друго място. А, от друга страна, това увеличава копата с едно, в което е още по-трудно да се намери иглата. И за това трябва да влагаме много повече средства в целенасочени разследвания, особено в трансграничен аспект. Както в преследването на обикновени престъпници, така и в борбата с тероризъм или киберпрестъпност. Всичко това обаче трябва да бъде в една а, среда, а, в която има върховенство на закона. А, не може унгарската държава да иска данни за мен от моя мобилен оператор или от немското правителство. Това не може да бъде решение на нещата. Ето това е подходът на унгарското правителство. А, не може да има и неконтролирани правомощия на службите. А, трябва правовата държава, демокрацията и свободата да бъдат водещи. Нека да продължим да работим в този дух. Пожелавам ви всичко най-добро за вашето бъдеще, господин комисар. Тереза Хименес Песеро. Много благодаря, господин комисар. И аз ви благодаря за вашето представене тук. Вие винаги бяхте на наше разположение и беше истинско удоволствие да се работи с вас. Сигурността е една изключително важна тема. За съжаление, памета на хората е кратка. Винаги, когато се случи терористична атака, винаги всички се активизират, плъзват изказвания в стил Жесуи Шарли, е, има бум на солидарност, който отмира след една-две седмици. Но солидарността се изразява в подкрепа, превенция, защита и наказателна отговорност за престъпниците, а също така трябва да има и отговор за жертвите, и абсолютно не съм съгласна с преждеговоривши. Лесно е да се каже, че трябва да предотвратим тероризма, да защитим жертвите, да предотвратим терористичните атаки, но сме против събиране на данни от пътниците, против съхраняване на данни. Разбира се, че се събират излишни данни, но отново и отново установяваме, че все пак това е полезно ако се опитваме да предотвратим пътуването на терорист към заплануваното място на терористична атака. Ако го предотвратим, няма да има жертви. Жертвите са, когато ние се провалим. И всички тези мерки трябва да бъдат взети. А това е а, важна тема, която се обсъжда и в а, комисията а, по защита от тероризъм. Много държави са благодарни, че вече има директива и това допринася за а, успокояването на, на положението, но а, има цяла поредица от терористични атаки в а, Париж. А, в, на други места в Франция, в Белгия и така нататък. Всъщност защитата а, от терористични а, дейности е на преден план и благодарим на а, господин комисарят Кинг за неговата а, дейност и активна подкарепа. Колеги, не виждам други желащи да се изкажат. Така, днес е вторник, припомних си, предстои ми участие в триалог. Искам да попитам какви са вашите изводи. Това е последния ни диалог за сигурността преди края на мандата. Вие сте първият комисар, който отговаря за въпроси по е, сигурността. А, в, вие работите с нас, ние обаче работим на по-широка основа, говорим за основни права, за защита на личната неприкосновеност. И има въпроси, които винаги ще останат в национални правомощия, като например дейността на социалните служби. А, има ли някакви изводи, а, научени уроци от вашата досегашна дейност на първи комисар, отговарящ за въпросите на сигурността? Имаше и а, специфични а, досиета, върху които вие се съсредоточахте, а, съсредоточавахте. Те включваха също въпроси, свързани с а, основните права. А, защита на личните данни и Европейският съюз има правомощия по тези въпроси и това е малко спорна тема, но ме интересува Какви са вашите изводи от вашата дейност като комисар и а, вие казахте, че трябва да се изберат най-важните досиета. Може би това също е научен урок. Благодаря много. Благодаря на всички, които продължават да работят по този въпрос. И мисля, че е изключително важно да продължим да поддържаме европейските ценности, на които държим също така да покажем, че сме в състояние да защитим граждани, да закриляме гражданите и да се справим с рисковете пред тях. Е, е, говорихте за за а, комисията Тери нейната работа. Ползвам случая да благодаря на, още веднъж на всички, които участваха в работата и по доклада с комисията ТЕР. Мисля, че е прекрасен, чудесно свършена работа. извлякохме интересни и качествени поуки и добре свършихме своята част от работата за борба с тероризма, превенция на терористична дейност и подпомагане на жертвите на терористични атаки. Не бих казал от самото начало на работата, не бих изхождал от това, че съветът ще се зарадва чак толкова много на доклада ви. Клод присъстваше на неофициалния съвет на министрите, чл... държавите членки, които взеха думата, признаха, че положението е сериозно и работата на комисията ТЕР и това бе отчетено в препоръките за бъдещето, но диалога между държавите, членки и институтието е много важен, всички го знаем, но понякога може да бъде доста сложен, така че е, това е една протива област, така че е, не е случайно и не е за подценяване, че препоръките ви са прияти. Зададохте въпроси за превенция, работата ни за превенция, особено радикализация. Напълно сте прави, ние ще продължим по този път. Но първо ни е необходим общ поглед и да си, да, трябва да се запитаме доколко ефективно е това, което правим. Радвам се, че съдейки по някои коментари от парламента, но и от Европейския Европейската сметна палата, ние в комисията взехме решение да не обнародваме вътрешния преглед, който сме направили на политиките в тази област. Е, щеше ни се да това да стане по-рано, но е хубаво, е, че го правим сега. И когато обнародваме, можете да подправите към мен или моя приемник на поста повече въпроси относно програмите. Относно организацията на работата ни в тази област, мисля, че напреднахме. Гордея се с подкрепата, която можем е, да продължим да оказваме на онези членове на нашето общество, които са на фронтовата линия. Чрез РАН и други е, мрежи се борят с радикализацията. Но е, на, на фронтовата линия мога да се събе, може да се събере повече опит ценен за политиците. И мисля, че трябва да приветстваме това, защото ако искаме да постигнем резултати, това предполага и съответен полити... съответна политическа подкрепа. Мисля, че това е положителна стъпка напред за фалшивите новини, прословутите фейк нюс. Не успях да проследа последната кампания, проследих отчасти по Твитър реакцията и докладчите. Понякога фалшивите новини се използват за политически цели, за коментиране на обикновено различно от нашата позиция. Много внимателно подхождаме в работата си от е, пролета на миналата година е, спрямо тази информация. Как да определим понятието дезинформация? Не ни се ще те да зациклим в пространен дебат, безкрайен дебат по този въпрос. Но това е една добра е, дебат, един добър дебат изисква конкретна, е, конкретно определение, което вие знаете, ние сме дали съзнателно разпространяване на подвеждаща информация с политически цели имаме нарочни медийни платформи, за да въздействаме целенасочено в тази И Аз много сериозно съм се ангажирал с въпроса и работата ще продължи понякога. Работата те въвлича в политически дебат с хора несъгласни. Но аз искам ясно да насочим вниманието си към мерките, които са насочени към борбата с дезинформацията. Господин Франц, вие поставихте въпрос относно правилното използване на правните актове и инструменти, които използваме за е, ШИС, за базите данни, всякакви други правни актове и инструменти, които са, създаваме в сферата на сигурността. Съгласен съм с вас, е, но трябва да сме сигурни, че инструментите и мерките, които подготвяме, се използват правилно и целесъобразно за целите на тези инструменти. И не мога да се съглася, да ако някой лице или администрация да се опитва да злоупотребява с създадените от нас правни актове. Неправилно и за цели различни от заложените в тях. Ако е така, трябва да го заявим ясно и да бъдем готови да разкритикуваме такава злоупотреба. Така че за мен това е извън дейността да, да е част от това, което трябва да направим, за да сме сигурни, че нашите правни актове и инструменти се използват подходящо и целесообразно. И, с, и ми е известно, че имаше един-два случая за злоупотреба с шист, например. И тогава се понася вой и писък в общественото пространство, което е хубаво според мен. Това разкрива, че тези инструменти се разбират, хората оценяват тяхната значимост и възразяват категорично против злоупотребата с тях. Друг въпрос, други два въпроса бяха поставени. Мисля, че трябва да си научим съответните полуки за да се опитваме да действаме достатъчно дистанцирано на определени събития. Ако се опитаме да действаме веднага, понякога сме твърде спонстанни. Затова ние се опитваме да поддържаме темпото дори когато няма такива новини, ще бъде много хубаво, ако намалим шанса за такива новини. Много се радвам, че парламентът играе важна роля в това отношение и е, поддържа тласъка и дейността в тази посока. Но атентати има, има и жертви и ние трябва да помислим за адекватна защита на жертвите. Мисля, че с ваша помощ постигнахме резултати в това отношение директивата за борба с тероризма с разпоредби за жертвите. Комисията работи за създаване на нов център, експертен център за жертвите на тероризма. тази година се надявам да поставим началото на нещо ново, включително и по ваше искане. Очаквам в бъдеще възможността на 11 март отново да отбележа, да изразя нашата почет към жертвите и на терористични атаки и направените изводи. По този въпрос бях поканен от господин Юнкер да ме да, на, няколко думи по този въпрос доста са от моите експерти работят по този въпрос. Ефективна политика за защита може да работи единствено ако зачита основните права, ако е изградена върху защита в основните прата. В противен случай сигурността не е това, което искаме, което е много хубаво. За, за това е добре, когато съответен орган може да погледне обективно на подобни понякога противоречиви теми. Затова мисля, че в бъдеще трябва да разглеждаме нещата в по-широк контекст. Това ще ни помогне. И е, ви приканвам и в бъдеще да избягвате излишния дебат за субсидиарността. Кой какво прави? Нека погледнем отвъд. Да помислим за сериозна политика и сериозни резултати. Да, ще има има въпроси където тези неща са сложни, но в много широк мащаб държавите, членки и техните органи е, са приеха, че често на фронтовата линия някои неща могат да се свършат по-добре е, в, чрез съвместни действия в подкрепа на онези, които са на предната линия и трябва според мен да продължим да подкрепяме това сътрудничество и да избягваме в бъдеще по възможност спорове кой какво прави. Разбира се, ние имаме своите отговорности, които ще поддържаме за изпълнение на общо договорните споразумения. Това правят. Е, е институт, което е задача на институциите да се прави от институциите, от държавите членки или съответните агенции, които пък съответно трябва да и разполагат с съответните възможности да изпълняват своите задачи, тъй като изпълнението е много важно. Една тема за бъдещ размисъл е колко амбициозност искате да проявите в изграждане на все, всеобхватна система за сигурност. Имаме работа, свършена през последните две години, борба с тероризма, борба с класическите кибератаки и с, също с а, м, злоупотреба с информация в киберпространството и съзнателна целенасочена дезинформация. Всичко това м, е част от борбата с този вид престъпност. Но ако хвърлям поглед в бъдещето, има нови пред... киберпредизвикателства, би ги нарекал, които е, ще бъдат изключително важни за нашата интегрална сигурност и вие като парламент, както съвета и комисията, впрочем, трябва да помислим как да съберем, да, да прекараме линиите през тези отделни точки, как да съберем парченцата на мозайката. За да не го ли сторим, ще имаме сериозни трудности в съвета, което е много странно е, че наистина сериозни кибер въпроси се обсъждат в съвета по телеком. Това няма нищо общо с телекомуникациите. Добре, телекомуникации в основна част, но има много други въпроси, които следва да бъдат взети предвид парламента. Е, радвам се, че мога да посещавам различните комисии, но аз в един момент се оказва, че говорейки за кибер и цифрова сигурност, говоря пред различни комисии. Моля ви, помислете как ще организирате вашата дискусия, вашата работа, вашия анализ, залагайки на един съюз, който обитава свят все по-взаимосвързан и цифров. Това е важно за всички институции и за парламента, но на първо място е, е изключително важно. Благодаря. Утре имаме събитие в по Фейсбук. Много моля, включете се при интерес. Ще обсъждаме въпроса за хакерите. Аз самия ще участвам. Джулиан Кинг ще участва също. Това е в известен смисъл апогея, кулминацията на работата, която искахме да свършим. Е, по този въпрос поговорихме сериозно и днес, но това е наистина сериозна част от работата, която е в ход. Искам да благодаря, Джулия на теб за работата, свършена с е, всички наши докладчици, с целия наш екип и за готовността да работят знаете, че екипен ни охотно работи с вас. Знаем, че всички ви обичаме, но Джоана особено много ви обича, с риск да я притесня. Но вие сте наистина най-симпатичният офис, с който работим и работата ти е, по времето на твоя мандат като еврокомисар в трудни условия бе наистина приятно. Е, зная, че участвате в кратки сесии с да докладчиците, триалози и така нататък. Благодаря за всичко това. Мисля, че казвам това от името наистина на целия ни екип. И да, вярно е, че хората казват сигурност и мислят, че знаят за какво говорят, от нещата опират много сериозно до оперативна съвместимост и много други въпроси. По доклада нямаше изменения, май. Оказва се, че никой от нас не помни, явно няма не е имало сериозни докладчици. Така или иначе работата беше сериозна и ние благодарим за това. В резултат на това искам да благодаря на всички, като ви почерпя. Но това е в 6 и половина и ми подшушнаха, защото е парламент, а парламента е парламент, че не може просто хей така да отидем и да се почерпим в 18.30 и това нещо е единственото заседание, което съм под мое председателство, което свършва по-рано. Се ви изпадам в малко малко неудобно положение да запълня времето. А, така че ви каня в, в, в в, в бара, в барчето на Ян. Така или и в 18.30 на третия фронт. В 18.30 е официално. А иначе ние с Джилиан, Джулиан ще пием там. Ако ви се пиме с двама британци на бара в 6.30, заповядайте. Така че заповядайте. Ще има пиване, вероятно и хапване аз не съм по алкохола, но днес имам нужда. Благодаря на всички на работата, свършена до сега. Обичам как зачувам превода. И много ми е забавно как понякога шегите ми ви разстигат до вас с минута закъснение. Благодаря, колеги, на всички вас. Благодаря на Джулиан и неговия екип. Заповядайте в Барбара Сри. Останаха вече само 30 минути от всичките мои при, приказки. 30 минути до почерпката така че о, оставаме до, в бара до 23 март полунощ. Така че ако искате да не видите там.